Сесията, която беше прекратена на 11 февруари 2010, сега се е, е, е, започва отново. Председателя на, президента на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, е в залата, присъства нашето заседание. Моля, приветствайте го с ръкопляскане отново. Господин президент. Ще ни трябват още 15 минути, е, трябват ни около 50 минути да се, всичко да се уреди в началото на, на е, пленарното заседание. След това вече започваме през последните години винаги приветствам господин Барозо. Наистина, добре дошъл и на вас. Е, това е обичайното ви място през последните 5 години. Не вие се вте. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Е, сега е, за начало няколко е, съобщения, дами и господа. Със съжаление трябва да ви съобща, че в една железопътна катастрофа е, до Брюксел